Grazie ai due eh, relatori. Ha chiesto di parlare, è aperta la discussione, ha chiesto di parlare la collega Göringar. Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałam pogratulować bardzo ciekawego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 niepłacenie, a wykorzystywanie danych utworów. Dziękuję. Ci sono altri interventi? Nessuno? I relatori vogliono dare una risposta? Lichtenberger. Ah, Lichtenberger. Eh? Sì, Lichtenberger.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 Grazie. La parola al, al колега Стоянов. Благодаря, господин председателю. Аз мисля, че трябва да се подхожда много внимателно по въпросите с визите и възможността за пътуване в страни на Европейския съюз. В крайна сметка, свободното придвижване на хора е едно достижение, което е принадлежи на европейските граждани, предимно и е основно на тях, тъй като европейските граждани изнасят на гърба си всичките и отрицателни страни, включително естествено не трябва да се забравят, забравят огромните положителни страни, но, но и отрицателните страни въобще от европейската интеграция. И а, аз не съм много съгласен с идеята всеки, който по някаква причина от трета страна е дошъл да се ползва с а, същите възможности като всеки един европейски гражданин основните ни възражения по същество се изразяват те са базирани на това, което уважаемата госпожа докладчик каза като пример. А, тъй като аз разбирам, че става дума за едни много целеви визи, например визата за, а, студент, за студентство. А, когато става дума за една цел, целева виза, според мен не е правилно да има широко либерализиране на режима, тъй като би могло всяко едно либерализиране да бъде използвано за злоупотреби и за заобикаляне на правилата за миграция вътре в Европейския съюз. Например, моята страна България, която все още не е член на шенгенското пространство, но това предстои в много скоро време, имаше голям проблем, с който все още продължавам да се справяме в, чрез реформата в висшето образование, именно регистрацията на множество частни университети с така, съмнително ниво на обучение, но въпреки това с лиценз. Честно казвам, аз се притеснявам от това, че в някои страни членки, особено новите страни членки, като България, може да има база за злоупотреби. Например, едно учебно заведение, един университет, който е регистриран като такъв, но практически не изпълнява никаква друга функция, освен по корупционен начин, в него да се записват студенти от трети страни, които да получават шенгенска виза по този начин, след което да използват тази виза, за да мигрират в по-богатите страни, членки на Европейския съюз и да се превръщат в едни нелегални иммигранти там. Според мен въпросът трябва да бъде а, към него трябва да бъде подхождано с много по-голямо внимание. Искам да попитам госпожа докладчика какво би казала тя именно по този въпрос, по възможността да се злоупотребява с свободите, които ние предоставяме, равни свободи, както за европейските граждани, така и за тези на трети страни. А, и какво мисли тя всъщност за тази реална опасност, граждани от трети страни да злоупотребяват с това единствено и само с цел да извършат една незаконна миграция вътре в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Altri interventi? Pregherei, se vuole, la, alla, pregherei la relatrice di replicare, se vuole.